Mes chers collègues. Колеги, откривам заседанието, започваме работа. Много ви моля вече да запасите тишина. Днес и утре имаме важно заседание с гласуване на важни документи. Ще започнем от там. Но преди да премина към дневния ред. Моля ви, Хихичко. Е, Бих искал да потвърда на координаторите, че тъй като тази сутрин поработихме добре, няма нужда да правим допълнително заседание в 14 часа днес след обед. По отношение на дневния ред, имате ли някакви бележки? Предлагам ви да гласуваме за мобилизирането на фонда за приспособяване към глобализацията. И трансферите, свързани с това, след като разгледаме съответния доклад за тези операции. По точка съобщения Представете, може да видите съобщенията ни в Колко Нюз, в бюлетина. Другите съобщения а, научих, че в точка 14 на нашето списание има сбъркана цифра. Вместо 4 милиона 300 хиляди и нещо са 2 милиона 29 000 и. По точка 3 одобряване на протокола от заседанието от 19 септември. А ако нямате възражение, до края на заседанието се счита за прият. И сега можем да преминем към общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година. Или по-скоро, предлагам, тъй като Франческа е много точна, да гласуваме първо проекта за, на, за коригиращ бюджет номер 4 към общия бюджет. Хелга. Uh, Благодаря. Господин председател, бихме желали да гласуваме по EGF днес след обед. Е EGF. Само по глобализацията, фондовете за глобализация? Има ли някои, някои възражения? Трябва да финализираме е списъка за гласуване. Просто въпрос на време. Не, няма нищо политическо. Просто трябва малко, имаме нужда от малко повече време, за да приключим с списъка. It was planned as that. No Беше планирано да е така след обед. Добре, каза председателя. Ако няма други забележки и коментари, тогава след обед. Предлагам ви тогава да започнем с проекта на коригиращ бюджет номер 4 и след това ще е, разгледаме бюджета за следващата година, 2013. Франческа. Благодаря, господин председател. Вече имахме дискусия по документа преди две седмици. В него има много технически елементи и затова след дискусията ви предлагам да гласувате за и за двете изменения на госпожа Гресле, на която благодаря за тях. Те наистина много подобряват текста. Добре, може ли да гласуваме анблок? Кой е за тези две изменения? Благодаря. Против? Мерси. Въздържали се. Единодушие. Триумф на Инге Гресле. Трябва да гласуваме доклада с измененията Предлагам да гласувате електронно, хем да проверим дали работи електронната система, да видим дали Салвадор си носи картата и дали няма няколко излишни гласа от НП. Окончателно гласуване на текста. Е, Инге? Сальвадор също не. Ангелика Вертман също не нямат картите. Виждате колко е полезно. Само 30 от колегите си носят картите. И в момента гласуваха 28 само. Робите на Салвадор му донесаха картата. Bon, Приключвам гласуването. 27, 28 за, няма против, трима въздържали се. Поздравления за Франческа. Сега вече можем да преминем към точка четвърта гласуване на общата резолюция от, с двама докладчици по общия бюджет за финансовата 2013 следващата година. Докладчиците искат ли да се да кажат нещо? Джовани? Благодаря. Не, няма да правя някаква декларация. По-скоро ще представя как стоят нещата с гласуването. Искам да, да се върна към два пункта, които бяха обсъдени миналата седмица, но в които имаше леко техническо приспособяване, за да се съгласува с поразумението постигнато между координаторите. А, по време на гласуването не взехме правилните решения. Първо, агенциите за економически надзор. Това е част от компромиса в проекта бюджета на комисията. И за да не се увеличават административните разходи, адаптирахме малко текста, за да отчетем направеното от економическата комисия и измененията, които тя внесе. Трябва да получим потвърждение за вота в економическата комисия по отношение на агенцията. Второ, изменение на комисията за вътрешни пазари ИМКО, което включва в резервите милиони и половина евро – докато в първият, първоначалния текст се говореше за 3,2 милиона. Тоест, трябва да се запише текста, че в резервния фонд, рубрика 1А, се предвиждат 1,5 милиона евро. Това. По това се споразумяха координаторите. И второ, имаше едно основно изменение, има едно основно изменение, което трябва да се гласува преди да се гласува по текста. Ще го намерите в, в вотинг листата. Първото устно изменение. Което се отнася до факта, че не разглеждаме становищата на всички специализирани комисии в резолюцията и няма да, гласувам, няма да ги гласуваме, тъй като сроковете бяха твърде кратки. Така че повтарям устно изменение от докладчика на страница 13 от Вотинг лист. Благодаря, Джовани. Дерек. Yeah, uh, you, Just, uh... Благодаря, господин председател. Няколко забележки. Е, обикновено, когато гласуваме, питате е, докладчика дали е за или против. По 129-то изменение, там, доколкото знам, имаше предложение за гласуване по съвест. И мисля, че между отделните политически групи беше решено да има компромис, който покрива повечето проблеми. И в едно компромисно изменение а, се казва как точно да процедираме. Надявам се всички колеги да могат да приемат компромиса. И накрая на гласу... списъка има две технически изменения, по които също трябва да се гласува. Благодаря, господин докладчик. Господин Арто. Dank u wel, voorzitter. Onder eh, compromis 6. Благодаря, господин председател. По 6-тия компромис, изменение 136 на господин Йоран Ферм. Моля да има разделно гласуване по това изменение. А, наистина, не всеки ден искам такова нещо, но това е изменение на колегата социалист наистина ме вълдушеви. Добре, ще вземем предвид вашия ентусиазъм и ще направим разделно гласуване. Няма други желаящи да вземат думата. По отношение на техническите корекции, които изложи нашия докладчик Джовани Лавия и които са включени в писмената таблица, искам да разбера кой е, е за. Против? един против, въздържали се двама. Приемат се. Сега преминаваме към вотинг листата с основното изменение, за което спомена докладчикът. За. Против един, въздържали се двама, приема се. Изменения трябва да ги разгледаме по-отделно. Изменение едно на господин Ферера, докладчиците са против, кой е за, Обединената девица, против, отхвърля се, много са против. Изменение 2 на социалисти е, докладчика е за, кой е против, отхвърля се. Изменение 3, докладчика е против, кой е за, Трима против мнозинството, въздържали се, отхвърля се. И изменение 4 на Хелга Трюпел. Докладчика е за, за, против, трима. Въздържали се. Приема се. След това има четири изменения господин Ферейра. Докладчика е против. Можем ли да гласуваме блок? Добре. С кой е за? Никой. Против? Отхвърлят се. Две е, съвместими изменения. Девет на господин Ешвард. Докладчика против. Има ли за? Един. Против. Мнозинството. Въздържали се. Отхвърля се. Десето. Докладчика също е против. За. Социалистите. И Северната обединена левица. Изменение 10, повтарям. Социалистите и ГОЕ са за, против, всички останали. Отхвърля се. Компромис 1 по параграф 3 за, против, 9 против, въздържали се, мнозинството са за. И така директно отиваме на 15-то на Хелга Трюпел. Докладчика е против. За. Моля за електронна проверка. И аз ще гласувам, освен ако сметнете, че е нежелателно аз да гласувам. machen denn da unten? Il y a un trouble dans la partie féminine du... Нещо настана смут сред женската част на НП. Non, le vote, ça consiste à... Гласуването значи да гласувате за, против или да се въздържите. Това искаме от вас. Или да излезете от залата. Край на гласуването. 19 за, 16 против, няма възражали се, приема се. С малко объркване, но се приема. Изменение 16. то Докладчикът е за, против. Кой, е за, против? Въздържали се, отхвърля се. 17 то на Ешвард. Докладчик е против. Кой е за? Гуе. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 18. На либералите. Аналде. Докладчика е за. За. Против. Двама. Въздържали се. Приема се. Към параграф Пети изменение 19 на Ешвард. Докладчика против. Има ли за? Един. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 20 на Гуе. Докладчика е против. За. Гуе, Гуе и социалистите. Против. Всички останали. Отхвърля се. 21 на Ян Молдър. Докладчик е против, за групата на Ян, против мнозинството, отхвърля се. Към следващия параграф, 23 на Ричард Ешвар, докладчика е против за двама, трима пъти. четири. Против, отхвърля се. 24 на го е докладчикът против. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 25. На което съм автор аз. Докладчика е за. За. Мерси. Против. Въздържали се? Приема се. Благодаря за подкрепата. Това е любезна подкрепа за автора на изменението. Три изменения на Ричард Ешвард. Докладчикът е против. Мога ли да гласуваме анблок? За? Добре, не сте съгласни. 26-то. За. Един. Двама. Против. Отхвърля се. 27 за. Двама. Против. Отхвърля се. 28 за. Двама. Против. Отхвърля се. 29. Тук докладчика е за. Кой е за? Против въздържали се, приема се. 30 от същия автор. Докладчикът е против, за. Няма никой за. Отхвърля се. 31 на Ян Молдер. Докладчикът е против, за. Групата на Ян. Плюс още двама против. Отхвърля се. 32 на Ричард Ешвар. Докладчика е против. Двама. Против. Отхвърля се. За са двама. 33. Докладчикът е за. За, против. Въздържали се. Отхвърля се. Зелените се въздържат. 34. Мое. Джовани, ще представите ли устното изменение? Да. Ще представя устно изменение, 24-то изменение. там се казва да се помолят държавите членки да са сигурни, че оценките, които пращат на комисията, когато комисията изготвя своето предложение, тези да, изпращания на оценки да бъдат гарантирани на местно ниво. Добре, каза председателя. Вижте, това е много важно искане от политическа гледна точка. Тя е заключението, което ние извлякохме с докладчиците от тристранното задание преди 15 на дни. Е, относно. И това го направихме заедно с... Там разисквахме с комисаря Левандовски, с министъра на финансите на Кипър и други. И метода, който беше установен между трите институции за оценка на разплащателните кредити, всъщност се оказа погрешен. И за това имаше недоразумение всяка година, в момента в който гласуваме бюджета и когато трябва да се споразумеем за нивото на тези кредити. И си спомняте най-вероятно, че миналата година проблема беше много неприятен. В организацията или по-скоро в отсъствието на настоящата организация. Всяка администрация, национална администрация от държавите членки, а било той местна администрация, а също така и специализирана администрация при специализирани органи, която се занимава с европейски програми и с европейски пари и е получила бюджетни средства за тази цел, си изготвя своето искане за получаване на такива средства и изпраща директно на Генералната дирекция на Европейската комисия, която управлява тази програма от тук, от Брюксел. Тоест, Например, за регионалния фонд или е, фонда по сближаване, съответно това е регио. Или пък за обучение по време на целия живот е Генерална дирекция образование. Така че тази генерална дирекция се занимава с цифрите, критикува ги, е, променя ги и ги изпраща на генерална дирекция бюджет, която от своя страна също ги оценява, променя според становището, което се изготвя за това, доколко тези оценки са сериозни и така нататък. И си прави сметките. В повечето държави Министерството на финансите или бюджета не знае какво става и какви искания за заплащания са изпратени от другите национални администрации към Брюксел. И когато Европейската комисия и комисаря по бюджета представя своите предложения за такива разплащания, било то за следващата година, било за нуждите, за допълнителни суми, които да се отпуснат за същата година, за текущата година. Сметката бива представена, оповестена публично и тогава следва едно масово възмущение и масово изненадване от страна на министрите на бюджета, които считат, че тази цифра е много висока и а, веднага почват да а, критикуват Европейската комисия. И а, веднага обвиняват Европейската комисия и Европейския парламент, че са маняци на тема харчене. И в крайна сметка имаме една процедура, която е напълно непрозрачна. Тези цифри биват а, влети в, а, на, в а, веригата, без въобще да има одобрение от страна на министерствата, от страна на местните, националните парламенти, нито пък от страна на Европейския парламент. И затова чрез тези изменения тук ви предлагаме да поискаме друг метод на работа от страна на Европейската комисия и на държавите членки. Да подканим всяка държава членка да има централизация на всички оценки за разплащателните кредити и на национално ниво да се направи вече това управление, да и поискаме една сертификация, но сертифициране на тези искания, за да се гарантира, че това са истинските нужди, а не изкуствени цифри с цел да се получат повече средства. След това трябва да има публикуване на тези цифри, за да има контрол от националния парламент. И след това тези цифри да бъдат изпратени на Европейската комисия. Ако имаме такава процедура, комисията ще трябва само да събере вече сертифицираните суми и никой министр после няма да може да протестира срещу цифрите, защото всеки ще ги е сертифицирал при себе си. И това ще става от орган на национално ниво. Направих първа редакция, която не отпасваше на някои от колегите, които принадлежат на силно децентрализирани държави или федерални държави. За сега при тях тези кредити се управляват на регионално ниво, било то ландер или област, провинция. Така че устното изменение ще, взе, ще вземе предвид и специфичните случаи на тези държави. И съответно ще позволи да имаме езикова формулировка, която ще включи и децентрализираните държави. Извинявайте, че, че говорих толкова дълго, но исках на всички да е ясно какво правим на представителите на комисията най-вече и също и на тези на от съвета. Това е политическата цел на това изменение, което а, на пръв поглед от техническа гледна точка изглежда много просто. И така, кой е за изменение 34? Je vous remercie. Благодаря. Кой е против? Персон. Никой. Добре, въздържали се. Благодаря такъв случай изменението се приема единодушно. Изменение 35 на Салвадор Гарига. Докладчика е за. Кой е против? Трима. Приема се. Изменение 22 на либералите. То отпада. Същото става с 43 и с 71-во изменение. Стигаме до 36-то изменение, наричат Ашворд. Докладчикът е против. Кой е за? Два. Кой е против? Повечето. Въздържали се, отхвърля се. 37 изменение. Докладчикът е против. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 38 изменение. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Либералите са против. Въздържали се. Един въздържал се. Приема се. И така. Компромис 2 където имаме разделно гласуване в 3 части, поискано от Алде. Първата започва с underlines, да, и стига до rebuild confidence in the economy. Докладчика е за. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Втората част. Започва с has already been critical и свършва с down to 1,27% е- е и така на Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Третата част. Кой е за? Против? Приема се. И така. Цял, целият компромис е, е прият, така че отпадат из, измененията, които са споменати тук. Отпадат всички останали до техническото изменение на Джовани Навия. То е техническо изменение, няма гласуване по него, то просто е за информация. И така стигаме до изменение 44 на Ричард Ашвард. Кой е, е... Докладчика е против, кой е за? Против. Въздържали се? Отхвърля се. 45. Докладчика е против. Кой е за? Против. Отхвърля се. 46-то изменение. Докладчикът е против. Кой е за? Нека да гласуваме електронно по 46-то изменение. Имам чувството, че са повече гласовете за, но ще го проверим. Всички ли гласуваха край на гласуването? 17 за, 18 против, 1 въздържал се. Отхвърля се. 47 изменение. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Първата част на 48 отпада, но не и втората част. Нека да гласуваме втората част. Докладчикът е против. Кой е за? Никой. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 48. 49, извинете. Докладчикът е за, ако се добави and jobs. Кой е за? против, въздържали се, приема се. И така, техническото изменение на параграф 19, Джовани Лавия, тук няма гласуване. След това изменение 50 и 51 на Хелга Трюпел. Тях ще ги гласуваме амблок. Кой е за? Против въздържали се, отхвърлят се. 52 изменение на Хелга. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се? Същото, същия резултат. 53-то изменение Барбара Матера. Докладчик е за. Кой е за? Против. Въздържали се? Либералите и зелените. Против. Добре, приема се. 54. Се оттегля. 55. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Благодаря. Приема се. 56-то на Доминик Рике, заедно с устно изменение на докладчика иска да се заличи calls for maintaining и да се каже therefore decides to maintain. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Въздържали се? Приема съм. 57 изменение на Ричард Докладчикът е, е против. Кой е за? Против. Държали се? Отхвърля се. 58. Докладчикът е за, колкото и странно да звучи. Против. Въздържали се? Приема се. 59. Съвместимо на Ян Мулдер. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 60 на Ферейра. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 61 изменение на Ашвуд. Докладчикът е против. кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. Параграф 22а. Изменение 62 на Ашвард. Докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 63-то. Изменение. Кой е... е докладчик е за. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Компромис 3 по параграф 24. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Скачаме директно към изменение 67. Нашвор. Докладчикът е против. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Отхвърли се, извинете, поправя се председателя. 68 изменение. Докладчика е за. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Параграф 26, 69 извинение. Докладчик е против. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 70 изменение. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Параграф 27. Ново устно техническо изменение на Джовани. Няма гласуване по него. 72 изменение на Хелган. Докладчика е против. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Хелга е много изолирана. 73 изменение на Ашвард. Докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържали се? Отхвърля се. 74-то. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Он приема се. 76-то изменение. Докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 70 Шесто. Имаме разделно гласуване, искано от, от вносителите на изменението. Първата част трябва да се заличи тази първа част. Realistic approach. Кой е за? Кой е за първата част? Против? Сдържали се? Отхвърлено. А втората част пак се иска заличаване, където се казва considers и после до съскостопанската политика. Докладчика е за. Кой е за? Против. Задържали се. Така, втората част на изменението също ще бъде заличена. Така, 77 изменение, предполагаме предвид председателя, на Хелга Трупел. Кой е за? Против? Въздържали се? отвърля се. 78. Кой е за? Против? Ще проверим електронно. Нека да проверим. Гласуваме 78 изменение. Докладчика е против. Моля, гласувайте. Гласувайте. Гласуваме, гласуваме. Край на гласуването. 14 за, 22 против, няма въздържали се, отхвърля се. 79 изменение. Докладчика е против. Кой е за? Против. А, извинявайте, казва председателя. Против сега. Въздържали се. Отхвърля се. 82. Докладчик е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 81. Ако е за? Против. Въздържали се. Приема се. 82. Докладчик е против. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. 83. Кой е за? Един за? Не, трима. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 84. Докладчик е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 85. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 86, което е съвместимо. Докладчикът е против. Кой е за? Електронно гласуване. Електронно гласуване явно има разделение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 14 за, 22 против. Няма въздържали се, отхвърля се. И така. 87 изменение. Можем ли да гласуваме заедно 87-88? Докладчикът е против. Гласуваме тия две изменения блок. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 89-то изменение. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Отхвърля се. 90-то изменение. Докладчик е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 91 на Хелга. Докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 92. Докладчикът е против. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 93. Докладчикът е против. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 94. Докладчикът е против. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 4 на параграф 40. Кой е за компромиса? Благодаря. Кой е против? Въздържали се? Приема се. Стигаме до изменение 99-то. Докладчика против. Кой е за, извинете? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 100. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 101 на Ричард. Докладчика е против. За. против. Въздържали се. Отхвърля се. 102 на Барбара Матера. Докладчика е за против, трима, приема се. И 103 съвместимо ли? Да. Джовани казва, че е съвместимостта на Белбър. 103 гласуваме за, против, няма. Въздържали се. Приема се. На следващата страница 104. Докладчикът е против. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 105 е оттеглено. Нали? 106-то. Може ли да гласуваме 106 и 7 заедно? Не. Окей. Okay. 106-то. Докладчикът е за. За. Против. Либералите. СД. Въздържали се. Приема се 107. За. Против. Същите плюс Хелг. Мнозинството са за. Приема се. Компромис. Пети. За. Против трима. Въздържали се. Приема се. 111. Докладчикът е за. За. Против. Въздържали се. Приема се. 112. Докладчикът е против. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 113. Докладчикът е против. За. Двама против. Отхвърля се. 114. Докладчикът е против. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 115. Докладчикът е за. За. Против. Въздържали се. Приема се. техническо устно изменение, което няма да се гласува. 116-то гласуваме. Може ли 100 от 116? Не. Добре. 116. Докладчика е против. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 117. За. Против въздържали се, отхвърля се 118 за, против, отхвърля се. 119-121 анблок. Съгласни сте. Не искате анблок. Добре. 119 за. Против. Отхвърля се. 120 за. Против. Отхвърля се. 121 за. Против. Отхвърля се. 122. Разбрах, че се оттегля. Не съм се консултирал а, господин Гербранди. Добре, ще гласуваме Гербранди. Докладчиката е за. За. Против. Социалисти демократи са против. Въздържали се. Приема се. Интересен случай. Оттеглено и е прието. 123 на Хелга Трюпел. Докладчикът е против. За. Трима. Против. Отхвърля се с мнозинство. 124 на либералите. За. Но е докладчикът. За. Против. Приема се. 125 на Юта Халк с изменение на докладчика докладчика. Устното изменение е свързано с включването на някои примери. is aware that certain agency и Yeah, sir. Europol. Poi continua il testo così come previsto nell'emendamento. И текстът продължава както си е в изменението. Окей. Okay. Авторът на изменението е съгласна. За. Против. Раздържали се. Приема се. С 126. Докладчика е против. За. Против. Отхвърля се. Сега преминаваме към частта за другите институции. Тук вече е другия докладчик. 127. Докладчиката за, за, против, въздържали се, приема се. 128, докладчиката е против, за, против, въздържали се, приема се. 129, НП, иска разделно гласуване в три части. Това е изменението, за което преди малко говореше Дерек. По отношение седалището и цвета Страсбург. Свободно гласуване по първата част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Трябва да проверим. Втора част. Sur la deuxième partie, tout le monde a voté. Всички ли гласуваха втора част? Шестнайсет за, 18 против, отхвърля се. Трета част за,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 стигаме до следващия компромис. 6. Без изменение 136. Йоран. For Mr. Hartong, but as I have suggested to the rapporteur that I'm in favor of the аз казах на докладчика, че ако приемем компромиса, ще отхвърля или ще отегля моето изменение 36. Но господин Хартунг, ако изменението бъде отеглено от автора му, тогава вие ще имате възможност да внесете отново това изменение от ваше име, ако разбира се, ако имате желание. Donc, Добре, ще гласуваме по-отделно по това изменение. Сега гласуваме компромисът. Изключваме 136. За. Против. Въздържали се. Приема се. И сега по изменение 136, което вече не от Йоран, от господин Хартонг. За. Изменение 136. Да, разбира се, че вие сте за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сто 35-то, към което Дерек има устно изменение qui est dans le texte. Hein. Е колегите ще видят какви са промените, които бяха внесени, да се замести фри с annexation. За. Това е техническо изменение. Против. Въздържали се. Приема се. След това към параграф 83 и устно изменение от Йоран Ферм, Ферм Airlines да се замести с Air Tickets. alors, il, il aurait été couvert par le Казва, че то се обхваща от 136, но 36 беше отхвърлено. Трябва да се гласува докладчикът е за. Air Tickets против. Въздържали се. Приема се. 137 е, е оттеглено. 138 и 139 на Йоран Фарм. Блок може ли? Не, е добре. 138. Докладчикът е за. Против. Електронна проверка. гласуването. 14 за, 20 против, отхвърля се. 139 докачката за, за, против. Изражали се. Приема се. 3 на Айшвард. Може ли на блок, анблок? е чудесно. Докладчикът е против. 140-142. Трима Трим, да, против. Отхвърля се. 143 на Хелга. Докладчикът е против. Да. Трима. Против. Повечето. Отхвърля се. И по трите последни на Ашвард мога ли на блок? За. Трима против. Мнозинството. Въздържали се. Отхвърлят се. И сега добавяме становищата на всички комисии като приложение. Подпомагащите комисии. И считаме, че тези становища са обхванати от е, гласуването в бюджетната комисия. Всичко това се прикачва към резолюцията, както правим всяка година. Окончателно електронно гласуване по резолюцията. Моля, гласувайте. Окей. Okay. Le vote est clos. Край на гласуването 27 за, 2 против, 5 въздържали се. Поздравления за двамата докладчици за отличната им работа, която е венеца на месеци усилия и резултат от вода и цифрите и коментарите по измененията от миналата седмица. Сега продължаваме с гласуването. Не. Останалото ще гласуваме не, не след обяд. Особено за фонда за глобализацията. Тъй като групите не са готови. Фа. И така, край на гласуването за тази сутрин. И сега можем да минем към дебата или по-скоро да продължим дебата за междинният доклад. Господин докладчик. Господин Рамер, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, понеделник след обяд в съкратен състав. Говорихме по този междинен доклад. 222 изменения са били внесени. С Ивайло Калфин се опитахме да обсъдим възможните компромиси, там където става въпроси за собствените средства. Колегите поех, приеха компромиса, защото той е част от доклада, или поне тази тема е част от доклада. Сега, вторник. Понеделник и вторник в два кръга се опитахме да да интегрираме тези изменения, без да излизаме извън рамките на основната линия на, на доклада. Можем да представим 27 компромиса. Има и други устни изменения. Искам да кажа ясно, че този меж, междинен доклад служи за това да улесни постигането на споразумение относно МФР на 23 октомври в пленарна е, зала ще е, бъде представен доклада, така че да може да преговаряме след това с е, съвета и комисията, да стигнем до едно институционално споразумение, защото в момента процедурата е ускорена от страна на съвета. И до днес нещата не са много ясни, но изчакваме 22-23 ноември, когато ще проведе срещата на върха и а, ние а, за тази среща вече трябва да сме се а, въоръжили с а, съответните позиции и инструменти относно интегрирането на стратегията 2020 за растеж и заетост. Освен това се говори и за мащабните разходи, говори се за по-добре разходване на средствата. Стои проблема с аутсорсинга на големите проекти говори се и за midterm revision вместо midterm review, меж, междинна проверка или преразглеждане. И освен това, е, тук говорим и за а, главата, свързана с собствените ресурси или средства. В зависимост от това как ще бъде прието нашето предложение от а, страна на председателството на съвета господин Рампа, може би ще предприеме определени действия и възоснова на тях ние можем да изготвим допълнителна резолюция, така че ясно да е, изложим нашата позиция, да покажем къде са нашите граници и да покажем също, че ние сме готови да преговаряме. Отворени сме за преговори и ние искаме всичко да приключи до края на годината, защото това е от общ интерес. Но в същото време е, всеки трябва да е, допринесе с нещо. В тези компромиси също искахме да се запази <clears throat> тази позиция и този отзвук. Освен това, как можем паралелно да се гарантират <clears throat> споразуменията по МФР и споразуменията по многогодишната финансова рамка. Колкото по-сложни са цифрите, толкова повече гъвкавост трябва да има освен това се надяваме, че ще постигнем пробив и напредък по отношение на собствените средства. Преди да дам думата на или преди господин Калфин да вземе думата, бих искала да, да кажа нещо, че сътрудничеството ни беше прекрасно. Освен това, съветниците и ам, Членовете на секретарията също много ни помогнаха, но светът не спи, е, от всякъде дебнат изненади и ние трябва е, много добре да, да внимаваме, когато из, е, изготвяме нашата стратегия, обсъждаме нашите стратегии. Говорим за. Понякога се говори за бюджет за еврозоната. Е, британския премьер от една страна се подкрепя, изказва се в подкрепа, но и има някои държави членка, които търсят ам, изход, като ам, след налагането на вето да ам, заобиколят европейските договори. В същото време един такъв изход води след себе си до въпроси. Освен консолидиране и бюджетна дисциплина, допълнение идва и това, че трябва да се направи нещо в еврозоната и това е едно голямо предизвикателство. Искам само да напомня, че парламента и най-вече нашия председател – настояха за това 60 милиона евро да бъдат гарантирани. Вече има дейности, свързани с бюджет, има дейности в рамките на Европейския съюз. пита се, е, питаме се тогава защо да не продължим по този начин. Има много паралелни дейности в тази работна група, в която беше поканен и господин Шуц като гост. Тази група е просто абсолютно излишна. Ние си имаме наш доклад, който е изготвен тук в комисията и в същото време се водят преговори по МФР. Не може един резултат да бъде постигнат, когато се намаляват сумите по МФР. И освен това говорим а, за собствени средства, за собствени ресурси, но това не е свързано с преговорите за МФР. Аз съм юрист, но някакси тези действия противоречат на духа и буквата на европейските договори. не членството в еврозоната е по-скоро едно изключение. И тези страни, които не са се използвали от тези изключения, моля, те са добре дошли, ако изпълнят критериите, да се присъединят към еврозоната. Дебатите все още продължават и аз не мога да, да дам оценка за тях все още. Но ние трябва да имаме ясна позиция. Не може а, правилото да е, е еврото да стои в центъра на вътре, в фокуса на вътрешния пазар е, и не може ядрото да съдържа по-слабите елементи, а, останалата част, която е по-здрава, по-стабилна, да бъде подложена на аутсорсинг. Освен това искам да спомена и принципа за междуправителствения подход, за това как някои правителства подхождат. всичките тези съображения, размишления трябва да бъдат обработени, преразгледани. И аз ще пледирам за това политическите групи да помислят по тези въпроси, да се види как може а, да се изяснат формулировките свързани с а, бюджета. Освен това и нещата свързани с а, изменение 175 на колегата Геора. Освен това и да се помисли за допълнения към анексите на нашата резолюция, защото процесът е доста динамичен и ние няма да можем да откликнем на тази динамика, ако не действаме на време. В заключение искам да кажа, че след гласуването в нашата комисия в анекса анекс ще бъде изготвен възоснова на резултата от гласуването. Освен това, междуинституционалното резултатите на международните споразумения и така нататък ще бъдат допълнени, съответно тези резултати и а, ние се надяваме, възможно най-бързо, да започнем преговори с, с представителите на съвета по този въпрос. Ивело. Благодаря, Ивайло. Благодаря, господин председател. Няколко добавки. Нека да започна благодарейки на секретарията и на политическите съветници, е, защото те трябваше да издържат на политическия натиск и на а, напрежението. Искам да благодаря също на всички политически групи, с които се сътрудничихме. В а, този компромис ще видите много трудни споразумения за всички групи но все пак опитахме се да постигнем един документ, който ще успее да постигне максимално мнозинство, защото това е важното за позицията на парламента. Придържахме се към доклада Шуле и към концепцията, че по-голямата част от текста тук трябва да а, съответства на стандартните изисквания за МФР. Например, имаше проблеми свързани с съвместното взимане на решенията и други, но се опитахме да ги минимизираме. И така, е, с интерес ще изслушам вашите реакции. Мисля, че повечето от концепциите, които са важни, вече бяха дадени дори в компромисите. Искам още веднъж да благодаря на всички, които внесоха изменения. Много, много от тези изменения бяха много добри и направиха доклада по-добър. Две допълнителни изречения относно доклада. Работим по следващата МФР в рамките на един специфичен период и знаем, че вече се подготвяме за нов европейски бюджет. Не можем да го пренебрегнем. И ако можем да кажем, че имаме едно добро постижение, че вече 11 държави са подписали писмото до комисията за сътрудничеството по МФРМ. Да разбира се, това беше възможно само благодарение на настояването на парламента. Виждате на къде вървим. Но не знам дали това ще бъде бюджета, който ние дискутираме или нещо друго. Но мисля, че тази дискусия е свързана с МФР. Разбира се, всички тези идеи са на много предварителен етап. Но в парламента вече има колеги, които работят усърдно. Председателя на парламентът също в това число и трябва да продължим да следим проблема. А, мисля, че в този доклад, както и в други доклади, които ще гласуваме днес след обед, така както и доклада Тисен днес след обед, трябва да сме сигурни, че нашата позиция за придържане към общностните методи трябва да се запази. Иначе просто мисля, че цялата ни многогодишна финансова рамка ще бъде така във въздуха и няма да има никакви реалистични принципи, никакви реалистични цифри. Благодаря. Благодаря, Ивело. Жалнок. Благодаря, господин председателю. Както току-що беше казано, аз и Енс работихме по този текст и, и по темата за собствените ресурси. Ние изготвихме предложения, свързани с, с измененията и знаете, че целта на този доклад е а, да определи по какъв начин а, или как, по-скоро каква политическа позиция ще вземем ние и а, каква ще е позицията ни най-вече по а, МФР. Искам да се присъединя към <clears throat> казаното от предишните докладчици, защото по отношение на собствените ресурси се наблюдава положително развитие. Държави членки на Европейския съюз са подписали документ за засилено сътрудничество. Но и виждаме, че се водят редица дискусии, Чуват се слухове, че това засиленото сътрудничество ще се използва за финансирането на различните бюджети на Европейския съюз. Комисията изготви своето предложение, свързано с собствените ресурси и дискусията, която ще водим по, по въпроса, дискусията, която вече се провежда и става въпрос за европейския бюджет. И този въпрос ще се отрази или неговото обсъждане се отрази на нашата дискусия. Вече има а, доклад свързана с, с предложенията от комисията и за базата на ДДС. Ние бихме искали една част от ДДС да се отделя за собствените ресурси. Mm-hmm. Днес трябва да приемем становището за свързан с ДДС, така че да можем да се спрем този въпрос още веднъж. Ян Йенсен има думата. Благодаря. Аз смятам, че Рамер и Вайло много усърдно работиха за постигането на компромис. сигурна съм, че ще стигнете до желания резултат. Ам е, защото тук е, става въпрос за едно продължение, не за повтаряне на е, доклада ШУР. Вече беше казано, но ще подчертая, че е много важен този доклад и за това какво политическо споразумение ще бъде постигнато, как ще дадем нашето съгласие за МФР. Ние няма да го дадем, ако няма споразумение е, по темата за собствените ресурси. Има шест точки, които са много е, важни, в които се казва, че е, ако собствените ресурси ако собствените ресурси не бъдат намалени като процент от БНД, то комисията ще изготви допълнителни предложения, свързани с собствените ресурси. Нека да има ангажимент между трите институции да продължат работата а, за а, намиране начин за получаване на нови, а, на, нови собствени ресурси, които да се вливат директно в бюджета, а не да идват от държавите членки. Благодаря. благодаря на докладчиците. Салвадор Гарига искаше думата. Е, е, е, Благодаря, господин председателю. Мога да си представя, че някои колеги ще ам, ам, споменат някои проблеми, свързани с постигнатите компромиси. Но аз искам да поздравя колегите, които изготвиха доклада. Това е, е една много добра основа за провеждане на преговорите с съвета. Те следват линията на доклада Суре доклад, който беше прият през 2011 година в парламента. По този начин докладът Суре се дообогатява. Съвета наистина е решен да не да не а, приеме предложенията на комисията и а, е решено освен това да намали сумите, включени в а, предложението. А, трябва да намерим альтернативни начини да упражним натиск върху съвета по отношение, що се от, по отношение на, на финансовите е, средства. Ако нямаме достатъчно средства, за да осъществим и изпълним общностните програми, то тогава трябва да направим опит да внесем възможно най-голяма гъвкавост в общностния бюджет. Това е политически и технически въпрос. Ето защо е, аз одобрявам изцяло този доклад и бих е, искал да помоля и другите политически групи, и тези, които ще внесат изменения, да се опитат е, да работят възоснова на вече постигнатия компромис защото компромисите, е, те съдържат в себе си общи гледни точки и а, измененията а, целят да подкрепят позицията на докладчиците, а не да внасят някакви нови а, идеи или да променят линията на доклада. Така че нека да се придържаме към а, компромисните изменения. Благодаря, Хелга. Госпожа Трюпа, трябва наша обща задача е да получим повече средства, така че да сме по-независими. Освен това, трябва ясно да заявим, когато започнат преговорите, че ние от гледна точка на парламента и тази позиция трябва да стане публично достояние, че ние не сме готови да започнем а, да, да започнем да играем по свирката на съвета и да приемем тези ограничения и да има отделен бюджет за еврозоната и да се стигне до нужната до нов междуправителствен договор. Това означава един нов а, инструмент, въз основа на който правата на, парламент, на Европейския парламент ще бъдат ограничени. Е, в момент, в който ние говорим, че искаме да имаме повече демокрация, повече Европа, за мен а, а, е недопустимо а, да допускаме а, да се стигне до това, което иска съвета. Срещата на върха подкрепя различни бюджети на а, национално ниво. Националните бюджети биха а, навредили на европейския бюджет. След това има друг цитат. Имаше идея за бюджет на еврозоната през юни и се вижда, че има консенсус между държавите членки, но това не би трябвало да се отрази върху а, текущите преговори за бюджета за 2013 година. Има и държави членки, които не са в еврозоната, но те а, също биха подкрепили а, такава идея, стига средствата да не се вливат в обща каса. и общият европейски фонд да бъде отделен от бюджета от 1 януари 2013. Идеята не е много разумна и все още не е озряла, но може да се помисли до 2014 година това да бъде въведено сине. Освен това се говори за използването на допълнителен бюджет. Това е свързано с економическите политики и компетенциите в еврозоната. Дискусиите по този въпрос няма да а, приключат бързо. Сега какво каза господин Камеран? Друг цитат ще стигнем до момента, в който ще има два европейски бюджет, един за едината валута, защото ще трябва да се подкрепят повече държавите от еврозоната и друг бюджет за всички останали. Виждаме, че а, има рискове, какво е изложено на опасност и ние като парламент трябва да защитим нашите интереси и трябва да сме наясно, какво искаме да постигнем. Има, да, добри основани аргументи, свързани с, о, с общите ресурси и с собствените средства и ресурси и всичко, но трябва да сме много внимателни. Благодаря, Хелка, Ян Молдер. Uh, благодаря. Искам също да благодаря на докладчиците за постигането на, на компромис, който изглеждаше непостижим на пръв поглед. определено трябва да имаме парламентарен форум и да останем единни срещу съвета. Мисля, че няма нужда да а, се караме по определени точки в измененията, трябва да останем единни. И след това, относно всички изменения, които идват от тук и от там. Кое ще бъде използвано, кое не ще бъде е, направено, че ще има отделни бюджети за еврозоната, мисля, че е много важно комисията също да вземе важна позиция. Относно каква е позицията, е, относно какво ще правим с договорите. И не съм сигурен, че комисията прави правилната инициатива и че тя има правото на такава, а пък в крайна сметка само парламентът и съветът да държават. Искам да видя каква ще е позицията на комисията по това интересно предложение за отделни бюджети. Мисля, че а, това е много важно. Доколкото знам, на 22 или 23 ноември ще има съвет и че там евентуално ще се постигне споразумение. Не съм много сигурен какво ще стане но мисля, че трябва да помислим как, кой има правото на инициатива. И идеята ни е да имаме много добър правен съвет за бъдеще, каква трябва да е позицията ни според договорите. Благодаря. А сега Юта Халк. Благодаря. Искам да пледирам за бюджета на еврозоната. Споделям напълно становището на Хайме и, Хаймер и Вайло. Съгласна съм с тях. Този доклад, този междинен доклад ще създаде същите проблеми, каквито срещнахме в доклада на Джовани. Поне това е моето лично становище, особено за агенциите. Това, което Казвам за агенциите, моята лична позиция не е на социалистите. Но мисля, че имаме общ интерес. И тук говоря в името на интереса на Европейският парламент. Три години се борихме в междуинституционалната група, за да получим едно споразумение, подписано през юли. И сега имаме изменения и компромисни изменения, които унищожават и, и размиват всичко, което сме направили. Е, това не е никак сериозно от наша страна. Трябва да направим нещо повече в междуинституционалната група. Там всички политически групи бяха представени, всички играха много активна роля. А, а имаше и госпожа Гресли, и аз, и Хансен участвахме там. Информирахме всички колеги, не сме работили тайно. Обсъждахме с колегите, но още веднъж обсъждахме всичко, информирахме всички за напредъка на дискусията. А сега да се казва едва ли не, че измисляме нещо от самото начало, това вече е, е, е нещо неприемливо прочетете отново това, което сме написали в общия подход. И ще видите какво сме постигнали като споразумение с комисията. Това, което а, за, имам да кажа, засяга 50% Моника Холмайер. Така че прочетете каквото сме постигнали до тук и по каквото сме се споразумели комисията трябва да приеме постепенно приетото и да го приложи на практика. Имаме обективни критерии, които да могат да ни убедят. Ние сме само един, едната част от законодателството и трябва да бъдем убедени не само ние. идеята ни е да а, използваме средствата по-ефикасно. Така че, може ли да не чакаме прилагането на това, което вече сме а, сложили в общия подход? Не може ли да не чакаме? И в 21-во компромисно изменение можете да намерите всичко това, заедно с много други неща. И се питам, дали няма нужда, дали всъщност не можем просто да се замълчим, вместо да ви представим отново това изменение. Относно доклада на Джовани, мисля, че трябва да го кажа открито. Ние всъщност подкопаваме това, което изградихме. А работата ни беше много добра. Постигнахме добри резултати спрямо съвета. Получихме от комисията гаранции, че ще заработи най-сетне. И в крайна сметка се връщаме на нулева позиция. Раймер, компромисно изменение 21. Това е. Мисля, че всички сте го получили в документите. И ако считате, че трябва да се произнесем върху агенциите, добре такъв случай трябва да помислим за общия подход. И, иначе мисля, че просто трябва да се въздържим от говорене по тази тема. Благодаря, Юта. Продължавам с координаторите, а след това ще дам думата на другите колеги. Гьорн Фен. Е, Благодаря, господин председател. Първо искам да кажа, че докладчиците си свършиха отлично работата и беше много разумно решение да има двама са докладчици по този доклад, защото по този начин може да се гарантира а, широк консенсус. По, а, в противен случай не бихме стигнали никъде до, а, по време на преговорите държавите членки трябва да, на, да постигнат споразумение до края на ноември. Това е едно амбициозно искане, но а, се надявам, че няма да се стигне до това, което аз наричам най-лошият сценарий. някои ам, защитават стария бюджет, други защитават кохезия, други защитават CFP Говорим и за иновации, но научни изследвания. Широка е палитрата. Искам да засегна няколко а, въпроса. Първо за а, ОСП. Знам, че има изменения, внесени от а, членове и на моята политическа група, че трябва да се промени формулировката а, от доклада ШУР. А, свързана с ОСП. с Джани Лавия говорихме тази сутрин. този след обяд ще гласуваме и по наше общ, лично становище, имам предвид на комисията по ОСП. Трябва да сме наясно точно какво искаме, когато говорим за ОСП. Това не е на първо място, на второ място. Относно механизма за свързване на Европа, компромис 8 на докладчика е малко противоречив този компромис. Противоречи на позицията, която ни обсъждахме вече в комисията, че трябва да се за зачете разпределенето на средствата, така както са одобрени вече по фонда. Говорим за европейска мрежа и трябва да се дистанцираме от националното ниво, разпределението на средствата на национално ниво. Моля ви, не отивайте прекалено далеч, защото в противен случай ще се отдалечим от целта на този механизъм за свързване на Европа. И на последно място основният въпрос, свързан с бюджета на еврозоната. Смятам, че е важно да се придържаме към нашите принципи към моето изменение 175, към изменението на господин Калфи номер 15, към доклада Тюсен и така нататък. Няма е, никакво основание да се отклоняваме от нашата позиция. Трябва да се зачитат договорите. Знам, че това е една дискусия, която ние трябва да съдим много отблизо, но се опасявам, че ако е, приемем нещо друго в момента, това ще е, бъде погрешно, защото това ще допринесе за Европа на двете скорости. Има изказвания, че се очаква да се предостави повече помощ за Европейския съюз, но какво иска Камерън? Всъщност той иска да има повече подкрепа за Обединеното кралство. Знам, че сме изправени пред огромни проблеми друга страна, ние трябва да, ви, да следим какво се случва тук. Знаем, че процесът е много бърз, много динамичен. Трябва да се опитаме да координираме нашата позиция. Е, имаме и крайен срок е, за пленарното е, заседание. Разбира се, ние можем да проведем извинете, срещи на координаторите и така нататък, но ние трябва да изпреварим развитията и да имаме позиция преди гласуването в пленарна зала. Но нищо, но нищо не, не ме убеждава, че не трябва да се придържаме към тези изменения. Напротив. Следващия оратор, благодаря господин а, председателю. Искам а, да започна като изразя критика и кажа, че Гуе не беше а, поканена да вземе участие в постигането на компромиси. Нека в бъдеще и ние да участваме в тези заседания за постигане на компромиси по принцип. Другите комисии това е обичайна практика. Мога да подкрепя повече от нещата, които бяха казани по отношение на правата на ам, Европейския парламент. Е, искам да го подчертая още веднъж. Е, това съм го подчертавал и в, е, контактната, в групата за контакти. И още ще подчертавам, че представител на ГУЕ трябва да бъде канен а, по време на бъдещи заседания от този род. Нещо конкретно, свързани с а, данъка върху финансовите транзакции. Той е споменат в доклада, но смятам, че е добре, ако по-ясно бъде застъпена тази тема. тази тема е интенсивно обсъждана. Беше постигнат широк компромис. А, Предложението беше пред... подкрепено от а, мнозинството и затова смятам, че тази тема трябва да ам, а, бъде ам, застъпена в доклада. Разбира се, темата е спомената, но трябва да бъде по-ясно подчертано значението а, на този въпрос това може би е една възможност и да ам, се допринесе за увеличаване на собствените ресурси. Сидония има думата. Бих, искал да, бих искала да се присъединя към тези, които изразиха благодарности към а, докладчиците и към а, сътрудниците. Доклада отразява до голяма степен дискусиите, които сме провели преди това и а, този доклад е добра основа за гласуването ни утре. Искам да споделя с вас а, моите коментари по три неща. По компромиса, по измененията, които не са в компромисите и а, на трето място бих искала да коментирам въпроса свързан с възможното изготвяне на бюджет на еврозоната. Докладът е много коректен, приобщаващ и е, ако има някакви проблеми с този доклад, те по-скоро ще са изключени. Основният въпрос е свързан с политиката за справяне измененията в климата и това е свързано компромисно изменение 6. то не мога да подкрепя едно становище в това изменение, свързано с това да се рационализира борбата с измененията в климата и 20% от европейския бюджет да бъдат предоставени за справяне с измененията в климата. Това е доста стрикно ограничение. Разбира се, това отразява ам, съгласието, което постигнахме в миналото, но все пак това е един а, а, едно доста ковано а, предложение. Изменение 11. А, имам съмнения по отношение на смесването на два елемента ОСП и а, фондовете подпомагащи земеделски стопани и а, фондовете за развитие на селските, а, селските региони. Може би трябва да се преработи това компромисно изменение или да има разделно гласуване, извине, да, разделно гласуване, но а, а, директните плащания и развитие на селските региони не са а, едно и също в този контекст. Относно компромисите, а, друг мой коментар или по-скоро ще спра до тук. Ще се спра ще се върна отново на индивидуалните изменения. Имаше внесени изменения за подчертаване значението на увеличаването на бюджета, което ще доведе до растеж, но това е нещо, което, беше, което е оспорвано в последно време. Имаше аргумент депутати, които изразиха съмнения дали европейския бюджет е про, дали е ориентиран към растежа, дали ще насърчи растежа. Затова трябва да се подчерте още веднъж ролята на бюджета за даване на импулси и стимули за растеж на економиката. Сега за бюджета на еврозоната. Не можем да а, си затваряме очите и да казваме, че нищо не се случва. В същото време не сме получили достатъчно информация. За съжаление, като парламент не сме включени в а, а, подготовката и създаването дори на, бю, на такъв бюджет на еврозоната. Моят основен въпрос е как ще бъдем включени ние като парламент в а, някакво такова създаване или съставяне на бюджет на еврозоната. За мен това е абсолютно неясно. Изглежда ми доста тревожно, а, защото ние сме като наблюдатели на този процес, без да участваме в него. Разбираме всичко от пресата. И на следващо място според мен, най-малкото, което можем да направим е да призовем за включването на парламента в този процес. Споделям а, безпокойствата на колегите, свързани с а, липсата на позиция, становище, а, и въобще информация за позицията на Европейската комисия, дали има такава позиция, дали има такова становище въобще. На последно място бих казала, че аз бих се въздържала да изготвяме ясна и конкретна позиция, свързана с бюджета на Европейския съюз, защото има много работа, която трябва да свършим а, тук в парламента колегата Белга и Калфин са изготвили един доклад, възоснова на който трябва да изготвим нашата позиция, но не позиция свързана с бюджета на еврозоната. В доклада трябва да се придържаме към едно ясно послание, свързано с, с среща на върха през ноември и по темата за бюджета за еврозоната, ние трябва да предприемем светните стъпки, така че да бъдем включени в а, всички етапи на обсъжданията. Благодаря, благодаря Сидония, господин Наранхо. Благодаря ви. Ще се опитам да бъда кратък. Обясненията, които чухме до тук, бяха много интересни. Аз напълно споделям повечето от изказаните становища. Показаното от Йоран и Раймер. Наистина смятам, че повечето инициативи са междуправителствени, когато се говори за бюджет на еврозоната. Всичко това става в контекста на кризата, която е и бюджетна криза и това ни кара да бъдем прекалено предпазливи. А, искам да благодаря на, и да поздравя докладчиците, а, които наистина са свършили много добра работа. Давам си сметка, че е много трудно да се намери компромис. Позволете ми да аз ще изкажа и по десетото компромисно предложение по параграф 21. В първоначалния си вариант последното изречение се споменава референтен период 2007-2013 и добавено е изречение, което изразява философията на доклада. Говори се за законодателна дейност. Нещо, което не, не не е в съдържанието на доклада. Има и препратка към съкрещенията бюджета от страна на съвет. Това според мен докладът е ясен, силен, еднозначен, недвусмислен, консенсусен. И ми се ще докладчите да помислят за това последно изречение, което малко го размива. Мисля, че първоначалната редакция на 21 параграф беше отлична. Госпожа Нейнски. Благодаря много. Аз искам също да поздравя докладчиците, е, господин Георги и Ивайло, за изключително силния доклад. Искам е, също така да ги поздравя и за една много смела и навременна стъпка, която визира една важна и очаквана отдавна промяна, именно изравняването на директните плащания за фермерите и регионите така наречения параграф 22 и постигнатият компромис. Смятам, че това е много важен знак към хора от държави като България, Румъния, Балтийските страни, че ще бъдат третирани еднакво, защото ние знаем, че те са принудени да спазват едни и същи изисквания по отношение на високото качество на храните, по отношение на други стандартни и е нормално да очакваме тези плащания, директни плащания от Европейския съюз да се изравнат. Смятам, че това наистина показва визионерство и поздравявам парламента за, това, за тази позиция и конкретно неговите репортьори. Благодаря ви. Мерси, Надежда. Благодаря, Надежда. Господин Нагмати. I just want to, to support reporters very strongly for... Благодаря. Подкрепям компромисите в параграф 21 и компромис 11. Смятам, че това е много повече че това наистина е много, много повече, отколкото дори може да се очаква. И дори и моето предложение да не е напълно покрито, смятам, че позицията е много, много добра. Ще гласувам за утре. Merci, mon cher collègue. Giovanni Lavia. Благодаря, колега Джовани Лавия. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на докладчиците за отличната им работа и да се спра по-конкретно на 11 тият компромис за общата селско-стопанска политика. Аз също си позволих да внеса някои изменения. Искам да се спра на два аспекта. Има група изменения – които препращат към многогодишната финансова рамка. Не само се замразява бюджета за 2013, а се слагат и тавани на разходите. И искам да припомня, предвид разликата между тавана на разходите и бюджета за тази година, че е, има доста съществена разлика. И за това е, ще предложа да възоснова на измененията, предложени от социалистите, да потърсим компромис. Вторият аспект. Там, където се споменават първи и втори стълб, според мен това е основателно защото те взаимно се допълват. Мисля, че е напълно логично те да бъдат обвързани. И трети аспект съществуващите разлики между държавите членки, между отделните региони и между отделните фермери предложението на комисията се предлагаше да се намалят се трета тези разлики. В хода на дискусията в Комисията по селско стопанство се говореше за съкръщаване. В компромисното предложение се казва съм намаляване на съществуващите разлики. Това прилича повече на предложението на комисията, а не на предложението направено в специализираната комисия, То е заместването на израза разли... раз... разминаване с различия. Благодаря на Джованни Лавия и Инге Гресле. Благодаря. Искам да кажа, че до сега по отношение на МФР подхождахме много правилно и както трябва. А, но а, тази идея за бюджет за еврозоната а, абс... тотално ни обърква. Трябва да видим как ще подходим. Дали това е МФР 2 или за какво става въпрос тук. Аз не казвам, че не бихме могли да приемем нещо такова, но въпросът е а, как могат а, държавните правителствени глави да решават нещо такова сами за себе си и как ще прокарат това, може би тайно, през, като идея през техните парламенти. А, Искам да кажа, че британците си имат техни основания и мотиви. Да, ясно е, но ние трябва да се противопоставим с всички сили а, срещу това, защото съветът тук е проблема. Иначе ние до сега сме успявали да е, стигаме до е, съвместни компромиси и решения, свързани с Европейския съюз. Ето защо казвам, че с всичка сила трябва да се противопоставим на нещо такова. Благодаря, Инге. Доминик е Крике. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на докладчиците за качеството на работата и за това, че винаги бяха на разположение. Аз Искам да се спра на две изказвания на Йоран Ферми и на Юта Халк, за да кажа, че по осмото компромисно предложение с оглед на затрудненията, които имахме с 10 милиарда от коехизионните фондове, в момента преговаряме с Транспортната комисия, Комисията по регионално развитие и всички страни, които участват в политиката на сближаване. И според мен е формулировката в предложението е максималистка. Атлист малко ме притеснява, най-малко. Това е максимума всъщност, това не е най-малко. Нека да внимаваме това текста, който има значение да не повлия на дискусията. И освен това, напълно споделям мнението на Юта по 21 во изменение. Имам чувството, че тук се връщаме към нещо, по което вече сме се споразумели. Има едно виждане е, за бюджета, спор... съгласно което винаги трябва да се оптимизира или да се да търси координация и концентриране на средства. <coughs> Има две изменения, които са внесени от моята група, но тези изменения са внесени от моята група, но имам чувството, че зад, отзад, зад тях стоят а, разни правителствени органи, които не искат повече европейска интеграция и искат да ни лишат от средствата за тази интеграция. Аз а, изпитвам физическа съпротива към тези изменения. А що се отнася до бюджет на еврозоната, това е част от неумолимия ход на времето, когато говорихме за общ пазар, единен пазар, всички знаеха, че ще търсим единна валута и сега има страни, които останаха извън. Не може да имаме единен пазар без да имаме е, валутна солидарност. И тъй като Подобно на економическото, финансовото и банковото регулиране, бюджета е част от същия пакет. И а, е, тук е, Инге а, е, каза нещо много вярно. Въпросът не е как ще се управлява бюджета на еврозоната, ако, разбира се, се появи такъв на по-късен етап – би трябвало да се управлява като сегашния, но как ще се управлява остатъка от бюджета за страните, които не са се включили в еврозоната и които ще продължат да се отдалечават или да се отчуждават. И те а, ще участват по-малко в интеграцията и по този начин ще продължават да се отдалечават и отчуждават, защото това не е периферно явление. Това е неизбежно развитие, което ще проистече и което ще има много сериозни последствия, и включително и върху бюджета. Благодаря ви, скъпи колега. Наистина дискусията е вълнуваща, изключително богата и обхвана всички аспекти на проблемите, пред които сме изправени и заслугата е на качествената работа на двамата докладчици, на а, способността им да работят екипно и да отчитат а, мненията на всички. Сега искам аз да направя няколко коментара. Първо искам да припомня, както направи и Раймер, какъв е графикът, който е много натоварен. Трябва да гласуваме този доклад те са няколко всъщност. Целият пакет по а, многогодишната финансова рамка, МФР, ще казвам по-нататък. Знам, че по някои компромиси и изменения все още има неща да се уточняват. Следващата седмица, след този вод, Делегацията на парламента, т.е. На, на бюджетната комисия, докладчиците и аз ще се срещнем в Люксембург с съвета по общи въпроси. Поканени сме да участваме на заседанието на съвета по общи въпроси. Т.е. това не е само среща с кипърското председателство, а с всички министри, с които има предвиден работен обяд, изцяло посветен на МФР. Така че вотът утре е изключително важен. Разбира се, това още не е в пленарно заседание, но всички знаят, че вота в бюджетната комисия и вота в пленарно заседание ще бъдат изключително важни то се от... Това беше по първата ми бележка. Второ, нека да си дадем няколко мига, за да изпитаме радост от политическия ни успех, а именно това, че наложихме дебата за собствените ресурси. Успяхме да обърнем тежестта на доказателството. Спомняте си, че тук в нашата бюджетна комисия ние бяхме първи да заявим, че не може да се финансира европейската политика в всички области и да се изпълняват правомощията на съвета съгласно е, Лисабонския договор. Ако продължим да се връзваме с тази усмирителна риза, т.е. да бъде е, един, да имаме само бюджет финансиран от националните бюджети, без да имаме собствени средства. Това беше още преди кризата. И когато започнахме да наблягаме на този факт, на първо време е, това предизвика насмешливи усмивки и пълен скептицизъм, иронични подмятания. Спомням си, че през лятото на 2011 година, когато комисарят Левандовски е, започна от името на комисията е, да дава отглас на нашите анализи, се размахаха мечове във всички финансови министерства в столиците. Днес виждате, че вече имаме конкретни предложения на масата. В крайна сметка, вече никой не успорва факта, че трябва да се обмисли темата собствени средства. Има, разбира се, огромни различия по съдържанието, с което ще се напълни тази цел и нейния обхват, но тежестта на доказателството прехвърлихме върху тези, които искат да запазят статуквото. Те трябва да докажат, че са прави. И благодарение на упоритостта на парламента по време на вота на а, бюджета за 2011 година, комисията най-после сложи на масата конкретни предложения. Така че, да нека да се позарадваме на този успех. Защото когато парламента напипва една наистина важна тема и прикани е, настойчиво Европейската комисия да реагира, успяваме да постигнем напредък. Естествено, от самото начало, по отношение на таксата върху, на данъка върху финансовите сделки, има дебат, има данък съгласно Левантовски, данък съгласно Метал където ни предлагат е, е, друго правно основание. А Левандовски предлага данъка да бъде е, част от новите собствени средства, т.е. да попълва собствените средства. Днес, от вчера, всъщност, е, вече има налични условия, за да започнем едно засилено сътрудничество. И нов успех за нас, ще кажа. В началото, по отношение на проекта за данък върху финансовите сделки, нашата идея се посрещна с усмивки и скептицизъм в столиците те казаха, то трябва е, е, единодуши, някои държави, Швеция, Обединеното кралство, Люксембург никога няма да приемат. Так това е едно мъртво, е, една мъртвородена идея. Не, не. Показахме, че може да има засилено сътрудничество. Разбира се, това няма да не толкова пари, ако участват и 27-те държави членки, но при наличието на политическа воля е възможно е, голяма част от приходите от този данък да бъдат влети в, в европейския бюджет собствени средства и по този начин да се облегчат на държавите членки, които внасят е, е, в бюджета. е, 11 е, държави под е, подписаха на инициатива и в момента комисията вече е длъжна, съгласно договора, да представи а, правния инструмент за засиленото сътрудничество. Така че виждате, че е достатъчно квалифицирано мнозинство в съвета, за да се даде карт бланш за засиленото сътрудничество. Великобритания съобщи, че няма да участва, но няма и да възпрепятства инициативата. Така че мисля, че има доста голяма вероятност това сътрудничество да се състои. Но, да се състои в доста мъгляви и двусмислени условия по отношение на използването на тези така набрани собствени средства. В, в, по-настоящем в 27-те държави членки, а те са 4 различни категории, страни, които не желаят да участват в сътрудничеството. Втора група, които са, страни, които са заинтересовани от създаването на данък върху финансовите сделки, но ако този данък се влива в техните национални бюджети. Трета група, страните, които подобно на позицията на парламента, е, е, искат данъка върху финансовите сделки да финансира, може би не изключително и само, но поне на част или в голямата си част европейския бюджет. И накрая, четвъртата група страни, които несъмнено, казвам несъмнено, защото няма официална декларация, но, но се шушукат много неща, страни, казвам, които несъмнено биха желали част или в целия данък върху финансовите сделки да финансира директно бюджет на еврозоната или а, някакъв фонд гаранции за а, Европейския механизъм за стабилност или други под, подобни механизми. Както виждате, има поне четири типа мнения сред държавите членки по отношение на този на проекта за този данък. Но добрата новина е, че нещата вървят. Задвижиха се, набира се инерция и имаме достатъчно основания да смятаме, че ще се получи нещо. Ще се стигне до някакво политическо споразумение за реформата на собствените средства – който не се свежда само до данъка върху финансовите сделки, но той е важен. И накрая, последен коментар. По проекта за централен бюджет на еврозоната. Преди всичко ще кажа, че за първи път тази идея се появи в един кратък документ, създаден от самия председател на Евросъюза господин Ван Ромпой. Ще кажете, не може парламента да бъде изправен пред е, свършен факт, трябва да участва. Не, ние не можем да пречим на правителствата, нито на председателя Ромпой да, и, да предлага идеи, да започва дебат. И това е още един пример, който си даваме сметка, че истинските решения, които насочват европейската политика, не се взимат от Европейската комисия, а от Европейския съвет или от неговия председател. Което изправя парламента пред един основен проблем. Извън нашата законода... законодателните ни правомощия в правен смисъл, как да засилим нашето политическо влияние спрямо органите, в които се вземат решения. Който вече, органа, който вече не е съвета на министрите. Но трябва да работим и с други комисии, комисията по конституционните въпроси и други, защото тук нещата не опират само до бюджетни проблеми. Има редица други теми. Всичко, което е свързано, например, с така наречения банков съюз, е, е свързано с тази проблематика. Там стоят същите проблеми. Въпреки това обаче, виждаме, че тази идея не е поникнала само в изобретателния ум на господин Ромпой, а зад нея стоят усилията на ред държави членки, които разполагат с цифри и, и величини. И естествено, независимо от виждането към, по, по тази идея, аз не съм априори против нея да се поставя на масата в момента е най-лошото нещо. Това е най-неудачният момент, защото сме в навечерието на истинския дебат по цифрите на а, финансовата рамка 2014-2020. и Това още повече ще осложни и без това тежкия дебат, който предстои и ще внесе елементи на объркване. Защото извън самата формулировка бюджет на еврозоната а, стоят всички проблеми, които бяха споменати от докладчиците и от всички вас. Първо, как ще се финансира този бюджет? Аз съм напълно зашеметен. Още повече, че ръководителите на някои е, държави, които са от клуба на добре харчещите, и които искат съкръщения 100 милиарда в евробюджета спрямо предложението на комисията. Други искат да замразят националните вноски, но пък са за създаването на нов бюджет, който ще включи национално участие от милиони евро всяка година. Как ще се съвместяват всички тези неща? Как ще се финансира? Ще се увеличават националните вноски? или от със собствени средства. И същите тези държави отказват Европейския съюз да има собствени средства. Но ако бюджета не е на Европейския съюз, са съгласни да има собствени средства. Нека да пояснят. Има купища неясноти и по, по отношение на разходите. Четем в печата, че това, така може да се подпомогнат държавите на изкуствено дишане. Нещо от типа на Европейския механизъм за стабилност, които правят огромни жертва и ако им се дадат малко пари, това ще бъде глътка въздух, но това е все едно да се преизмисля наново фонда, Кохезионния фонд, структурните или Европейския социален фонд. И какво ще имаме по две политики на сближаване, сближаване на 27-те държави и сближаване в еврозоната. Какво значи това? А, а, а да кажем страни, на които се помага и които не са в еврозоната, които също правят огромни жертви. Този евробюджет, бюджет на еврозоната не може да им помогне. Примерно Естония, Унгария, Румъния. Не, е сигурно също по отношение на графика. На графика. Тази идея за бюджет на еврозоната не е за сега или за до година, ами ако се предложи от 2014 съвременно с МФР и на ясноти по отношение на, във връзка с правното основание, как, как ще стане нов бюджет ли ще се създава съгласно Лисабонския договор? страшно много въпросителни. И затова предлагам и смятам, че такава е нагласата и на нашите докладчици, да не даваме предварително отрицателно мнение, а много ясно и силно да заявим, че Европейският парламент няма да се произнесе по многогодишната финансова рамка, докато не получи достатъчно уточнение по политическата цел, размера, финансирането, съдържанието и правния статут на бюджета на еврозоната, ако такъв бъде прият. Трябва ясно да заявим това преди Европейския съвет през октомври. Естествено. Защото в противен случай, ако съвета през октомври вземе някакво решение и постигне съгласие, ще бъдем изправени пред свършен факт. Независимо дали ще имаме резерви и въпроси, ще бъде късно. А, нека ги зададем сега. Така че в идеалния вариант... Déjà, des dispositions qui sont prévues dans... Разбира се, има а, неща, които са предвидени в измененията, в проекта доклада и ви предлагам да видим това достатъчно ли е или трябва да засилим това. При... Мисля, че изчерпах и времето. Да спрем до тук. Може, ако искате в 15 часа, ако докладчиците искат да реагират, да, да продължи малко по тази тема и след това ще минем към останалите документи. Ще гласуваме. Благодаря. Закривам заседанието.